тази точка от дневния ред. Следващата точка а, от дневния ред е доклада на госпожа Тюрюне, насърчаване на достъпа на младежите до пазара на труда, укрепване на статут на статуса на стажантите, стажуването и чиракуването. Ще дам думата на докладчика, след това имаме спонтанни изказвания. Госпожа Тюрюне, 4 минути. Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, говоря днес пред вас като млад политик и апелирам към вас като докладчик. Много от моите приятели, мотивирани млади хора, през миналата година останаха без работа. Вместо да дадат своя принос за развитието на обществото, както те желаяха, те се наредиха на опашката, за да чакат да получат работно място, каквото не съществува. Хората в Европа с такъв статут са много. Затова с нашия доклад по собствена инициатива ние заставаме начало на движението, което иска нова точка в дневния ред на Европа срещу младежката безработица. 5,5 милиона млади хора под 25 години в Европа са засегнати от безработица. Това е два пъти повече, отколкото общата безработица сред населението. Спирам се специално върху младежката безработица, тъй като това може да доведе до проблеми както за индивида, така и за цялото общество. Знаем какво стана през 80-те години. Тогава беше изгубено цяло едно поколение, което остана безработно и беше изключено от обществото това явление е не само скъпо, но и нанася трайни увреждания върху младото поколение, което влиза в живота с големи очаквания, а вместо това остава изключено от пазара на труда. Затова ние като Европейски парламент молим да поставате на едно от първите места във вашия дневен ред проблема с младежката безработица Европейския съюз трябва да изработи стратегия за работа с младеща. Имаме нужда от амбициозен подход, амбициозен подход на младежката политика, политиката по заетостта в национален, регионален и европейски план този инициативен доклад парламентът отправя конкретни предложения към съвета, комисията и страните членки. Ще спомена само някои от най-важните от тях. Първо ние предлагаме да се създаде европейска младежка гаранция която да предвижда младежите под 25 години да бъдат максимум 4 месеца безработни, след което да бъдат включени или в програма за преквалификация, или да получат а, а, някаква работа. В Второ, ние е, желаем е, Европа да предвиди стипендии за практикум, така че младите хора да могат да се квалифицират, вместо да се експлуатират като ефтина работна ръка. Нуждаем се от повече места за обучение на младите хора и предлагаме всички страни членки да създадат специални работни групи за борба с младежката безработица. На европейско равнище предлагаме да, също да бъде създадена такава група. Четвърто, ние предлагаме да се отпуснат повече средства от Европейския социален фонд най-малко 10% за младежки проекти а, и да се премахне дискриминиращата практика на а, пазара на труда. А, която изключва младите хора само поради тяхната възраст от някои работни места и достойно заплащане. Е, в този доклад се съдържа нашето предложение за решаване на младежката криза в Европейския съюз. С нашите предложения може да се осигури по-добро бъдеще за младежите в Европа. Ние желаем повече работни места, по-добри места за обучение и е, желаем да създадем една по-различна ситуация за младите хора в Европа. Περνάμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye. Благодаря. А сега да преминем към процедурата на а, спонтанните изказвания. Госпожа Басеско, една минута. Благодаря, господин председател. Безработицата сред младежите в Европейския съюз надвиши 5 милиона, което представлява 20% от общото население. Поради трудната економическа ситуация, младите хора са изправени пред много повече трудности, търсейки прилична работа. Мисля, че държавите членки трябва да насърчават интегрирането на младежите не само в пазара на а ако това не би било възможно, ако не се предостави висококачествено образование на младите хора. Потенциала на младите не се използва достатъчно и младите хора не могат да допринесат за решаването на социалните проблеми. И сега накрая искам да кажа няколко думи за младежите, които живеят в селските райони, които са много по-необлагодетелствани. Председателят, благодаря. Госпожа Ядрюска за една минута. Мобилността и образованието на младите са записани сред основните приоритети на Европейския парламент. Само преди няколко седмици ние в парламента приехме мандат за преговори за бюджета. Мисля, че доклада на госпожа Тюренен показва, че мобилността и образованието на младите трябва да се насърчават. Този доклад е още една стъпка, още един пример за значението на образованието за младите. Трябва да положим всички усилия за насърчаване на мобилността и образованието на младежите, ако искаме да изпълним стратегията 2020. Необходимо е да се улесни достъпът на младите до пазара на труда. Мисля, че това е активен инструмент за борба срещу безработицата, която е бариера пред економически растеж. Ето защо ние трябва да преговаряме добре и да намерим средства в европейския бюджет, за да постигнем тази цел. Драги колеги, повече никой няма да бъде записан в е, списъка на изказващите се. Сега господин Калиновски има думата. Благодаря, господин председател. Е, безработицата е един много тежък проблем за Европейския съюз, особено в е, последните години поради економическата криза. Сме изправени все повече и повече пред този проблем. Той се разлива върху младите хора, върху студентите. За тях е много трудно да започнат да работят след завършване на образованието си. Това означава, че това явление се разраства и а, а, преминава в много отрицателни последици за економическото възстановяване на много държави. Следователно трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да осигурим добро образование на младите хора. Освен това обаче трябва да им осигурим старт в пазара на труда и е, добре заплатени работни места. Господин Коферати. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Тюрене за чудесната работа. Тя е абсолютно права за това, че статистиката ни напомня, проблемът с сериозната безработица, която засяга предимно жените, иммигрантите и хората, работещи на непълен работен ден. Младежите са особено засегнати. Статистиката е страшна. Има млади хора, които никога не са работили. Това е нещо, на което сме били свидетели в миналото. Искаме да го избегнем на всяка цена. Економиката бележи много бавен растеж. Изглежда ни е трудно да започнем економическа реформа и проблемите ще се влушат, ако не приемем радикални мерки. Този доклад е неразделна част от усилията, които полагаме. На първо място трябва да признаем, че безработица сред младежите е сериозен проблем и, се, и изисква спешни мерки. Госпожа Рапти, една минута. Благодаря, господин председател. Европейският парламент с своя доклад по собствена инициатива изготвен много добре от госпожа Тюрюнен, призовава съветът и комисията да приемат по-добра стратегия за създаване на работни места. Причината е, че младите хора имат нужда от Европа, но и Европа има нужда от младежите. Мисля, че това е, е двупосоч, че тези взаимоотношения са е, взаимни. Ако няма взаимност и двете страни ще пострадат. Пред, млад... пред младежите, младежите имат могат да имат втора и трета възможност, но Европа е стар континент и едва ли ще има друга възможност. Госпожа Фигуирейдо, една минута. Този доклад показва, че това, което става с младите хора е много лошо. За тях става все по-трудно да намерят работно място. Младежката безработица е над 21% в Европейския съюз, а някои в страните членки и повече. И става все по-трудно за младите хора, които завършват своето висше образование, да намерят е, работно място. И то е едно достойно работно място с достойно заплащане. Много често им се предлага практикум, който изобщо не е платен – Знаем, че младите хора имат нужда от е, работно място. Те е, трябва да могат да финансират своето съществуване, а не да получават предложения за е, практикански места, на които просто ги експлуатират. Следователно, трябва да съществуват политики, които да предотвратяват тази и да премахват тази експлуатация и да гарантира правата на младите хора. Благодаря. Благодаря. Господин Роси, благодаря, господин председател. Изключително важно е да помогнем на хората, да, на младите хора да имат достъп до пазара на труда чрез стажове. Това е едно от основните ни предизвикателства. Трябва да направим нещо за безработицата сред младежите, е, която е много широко застъпена. Говорим за климатичните промени, говорим за економически проблеми, но ако не направим нещо да подобрим работната заетост, тези хора ще останат без работа. Има много трети страни, които не спазват нашите правила. Ние трябва да а, настояваме това да, да направите, госпожа Вертенен. Благодаря. Продължаващата криза в Европейския съюз показа, че тя засяга предимно младите хора По 25 години, 21% от които са безработни. Това е два пъти повече, отколкото общата квота на безработицата в Европейския съюз. Младежката безработица води до тежки негативни социални и економически последици на нашето общество. Най-вече економически последици. Младежите са нашето бъдеще. Нека да им дадем честен шанс, най-вече чрез добро образование и добро професионално образование, за да им дадем добра основа за живота. Благодаря. Госпожа Кастигър. Европейските младежи се нуждаят от ясни перспективи. С този доклад се прави първата стъпка в правилната посока. Е, изгледите за добро бъдеще а, са в самостоятелната заедост и в самостоятелната перспектива на младежите. Началото на професионалния живот е много важна стъпка и много често се злоупотребява с нея. Ето защо трябва да има ясна правна рамка, която да защитава не само младите хора, но и качеството на практикумите, които те посещават. Практикумите трябва да бъдат част от процеса на обучението, а не като възможност за работодателите да набират ефтина работна ръка. За цел... по този начин се злоупотребява с ангажимента и мотивацията на младите хора. Това трябва да се промени, тъй като младежите са нашето бъдеще. Нека да ги насърчим и да ги подкрепим. Господин Олиенек. Господин председател, с огромен интерес прочетах доклада на госпожа Тюрнен. Мисля, че въпросът, който тя разглежда е много сложен. Безработцата сред младежите има две страни. Първо, ние трябва да предприемем определени действия, за да могат завършилите да си намерят качествено, качествена работа. И цялата ни политика би трябвало да бъде насочена на там. Това въжи и за обща сълскостопанска политика. Когато реформираме ОСП, трябва да държим сметка за този факт и да предвидим необходимите средства. Другият аспект са социалните проекти. Ние трябва да ги изпълняваме за да могат младежите да си намерят работа, да се грижат за семейството си и да се възползват от социалната инфраструктура, като детски градини, които са крайно недостатъчни дори в големите градове, да не говорим за малките населени места и села. Uh, Имаме още двама оратори. Господин Кели, една минута. Благодаря, господин председател. Наистина, 20% от младите хора са не са без работа. Много тях са напълно квалифицирани, но не могат да си намерят работа, защото плащат за греховете на други, на финансови терористи, на алчни спекуланти. И младите хора в резултат на всичко това не могат да получат работа. Трябва да направим нещо, трябва да им осигурим стажове, да им дадем работа. Не е нужно това да бъде високоплатена работа, не е нужно дори да бъде работа работа на цял работен ден е, но трябва да бъде някаква работа, защото колкото, колкото по-дълго са извън пазара на труда, толкова по-бързо ще се деквалифицират. Е, е, това трябва да се направи, за да останем в историята. Благодаря, господин Дърден. Една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Много се радвам, че Комисията по заедост прие този доклад. Гласуването на този доклад. В момента ние водим преговори по бюджета 2011 година. съвсем навременен парламентът изрази своята воля да направи така, че политиката към младите да бъде приоритет. Ние се радваме, че това се прави, но политиката за младите не трябва да се ограничават до мобилността на младите, трябва да е свързана и с техните права. За това става дума. Фактите говорят, че има опасност от паралелен пазар на труда за младедите. Младите, които, които отиват на практика в предприятия, са изправени пред много несигурна ситуация според мен този доклад е етап към истински европейски етап на практикантите. Благодаря, госпожа Медевалова. Благодаря символично накрая да се изкажа като млад е, човек. 21% е, е младежката безработица в Европейския съюз, а е някои, в някои страни е по-голяма. Това е една ужасна тенденция, на която трябва да противодействаме когато младите хора нямат работа, не могат да започнат самостоятелен живот и да създадат собствено семейство. Ние трябва да помогнем на младите хора да направят първата стъпка в своя самостоятелен живот. В времена на глобална криза не е правилно да се съкръщават средствата за образование. Благодаря. Сега давам думата на господин Шевчович от името на комисията. Позволете ми да започна с благодарност към докладчицата госпожа Туронен за много навременния доклад, който е много важен за този конкретен момент във времето, защото, както беше показано от много от изказвания, изказалите се, е, особено младото поколение, е силно засегнато отрицателно от е, кризата. Това е неприемлимо. Не можем да пропиляваме таланта на е, нашите млади хора. Всеки пети млад европеец е без работа и без перспективи. Следователно комисията и аз лично Бяхме много удовлетворени от много доброто заглавие на този доклад, защото става много ясно, че са необходими по-добри е, работни места за нашите млади хора, за да може те да получат опит. А къде по-добре могат да получат опит, освен чрез различни форми на стажове, е, и тези форми на обучение на работното място трябва да се използват както трябва, а не да заместват редовната работа. Пълното оценяване на отрицателното въздействие на економическата криза беше напълно отразено в предложението на Комисията за стратегията Европа 2020 година. Не е случайно, че две от основните цели на стратегията стратегията Европа 2020 година се отнасят за по-добро образование, по-висок процент на млади университетски специалисти да се включат на пазара на труда. И а, следователно комисията ще излезе с конкретно предложение, за да помогне на държавите членки да достигнат тези цели. Ние ще представим нашата водеща инициатива по този въпрос още през септември с акцент върху разработването на напълно интегрирани политики, обединяващи образование, квалификация и работна заетост с цел намаля... подобряването на работната заетост сред младите хора, които да имат възможност да получат уменията и компетентността, чрез специфични действия, за да се помогне на младите хора да получат първото си работно място. Ние също така ще представим мерките за подкрепа на младите предприемачи и да се подобри самонаемането на младите хора, също така ще им помогнем на младите, ще помогнем на младите хора да встъпят в пазара на труда. Трябва да се определят конкретни положителни мерки, за да се спре разпиляването на таланта на младите хора и аз съм сигурен, че заедно и с подкрепата на Европейския парламент ще намерим решение, за да преодолеем тази много отрицателна ситуация. Благодаря, господин комисар. С това приключваме обсъждането по този доклад. Следващия доклад е от Паскал Грюни – нестандартни трудови договори.